Обаче можем да започнем. точката е по доклада на Дейвид Мартин за евро... правилата на Европейския парламент, които трябва да се адаптират към правилника на правилника, който трябва да се адаптира към договор от Лисабон. Сега давам думата на докладчика Дейвид Мартин. Благодаря, благодаря, господин председател, и за толерантността и за това, че сте тук. Когато през 84-та за първ път стъпих тук, запомних един коментар на един мой колега от Шотландия, който коментираше, че парламента няма много сила по законодателните въпроси и отговорът му беше да, така е, но е, бебето е, и то няма зъби, но прави достатъчно впечатление, като се усмихне. А, но от тогава с един европейски акт парламента от БЕБ е, се превърна в е, дете, после станахме юноши, после е, възрастни и сега с договор от Лисабон ставаме напълно пълноправни, възрастни, напълно пълноправна институция в Европейския съюз. И за мен е част да, чест да представя доклада, който при, е, ще пригоди нашия правилник към е, договора от Лисабон. Но от друга страна съм малко разочарован, защото е, всъщност този доклад трябва да се нарича доклада Корбет. Моят е, колега в предишния мандат свърши огромната работа по този е, доклад. Ричард Корбет и е, работи много, аз само поех штафетата. По политиката за търговия, знаете, че до момента съвета се произнасяше само сега. Ние имаме нови правомощия, по селско стопанство, рибарство също. Създават се нови взаимоотношения с Европейския парламент и националните парламенти. Много от тези въпроси бяха решени без да има противоречия но аз ще коментира сега само моментите, където имаше разногласия. Пак нека да кажа, че отлично си сътрудничихме с всички групи, всички докладчици в Сянка и координатори бяха, оказваха голяма подкрепа в работата. Но имаше разногласия. Първо, кой ще бъде председател на нашата делегация в Косак? дали председателя на Комисията по конституционални дела или заместник председателя на Европейския съвет, както е сега случая. Според мен трябва да бъде заместник председател. Но комисията реши, че това трябва да е председателя на комисията. Сега, Косък не е просто е, формация за междуна... междуинституционални отношения и е, информация, която се занимава с политика. Затова смятаме, че съместник председател на парламента трябва да бъде член. Също така е, коментирахме до каква степен на подробности трябва да влезем в тези в този правилник, докъде трябва да бъдат описвани всички подробности. Затова за момента заспряхме на текст, който ще даде достатъчно правомощия на председателя да решава как парламента да си сътрудничи с националните парламенти. Следващ момент на разтогласие беше принципа на субсидиарност. Доста ясно е, е какво ще правят комисиите по този въпрос, но проблема е какво ще се случи, ако е, дадена комисия каже – не, тук няма елемент на субсидиарност и е, съответният закон ще бъде прият. Какво се прави тогава, ако страните членки е, възразат? Ние даваме предложения, ако една десета от членовете на парламента смятат, че трябва да се преразгледа това решение, то да бъде направено. Смятам, че това е добър вариант. Другия проблем е въпроса с наблюдателите. Тоест, да има ли е, наблюдатели от е, новите страни членки, които ще влизат в парламента. Ние смятаме, че да, но ключовия въпрос е дали това да бъдат е, хора, които ще бъдат избрани и в Европейския парламент. Ние смятаме, че трябва да е така, защото не, не следва тези личности да са национални делегати. Те трябва да бъдат избрани изрично за поста на наблюдател в Европейския парламент. В момента, в който влезе в сила Лисабонския договор, ние ще имаме вече правилник, който е, ще ни даде възможност да упражняваме своите правомощия. За това настояваме и предлагаме да бъде прият нашия доклад и отново благодарности на господин Ричард Корбет, който свърши огромната работа. Благодаря ви много, господин Мартин, за това, че представихте вашето мнение. Сега от името на НП давам думата на господин Сайер. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Господин председател, скъпи колеги, много всички се радваме от влизането в сила на Лисабонския договор. Това влизане в сила се проточи, но не по наша вина. а, пре... а, бих искал да започна с това, с което завърши нашия докладчик. Сега ще трябва да се възползваме от всички права, които ни дава е, Лисабонския договор и да ги приложиме веднага. Лисабинския договор е, увеличава правомощията на Европейския парламент, като по този начин е, позволява на демокрацията в Европа да се разширява и да бъде по-всеобхватно. За това бих искал да, да благодаря и на докладчика господин Мартин, и на неговия предшественик господин е, Корбет, който за отлично свързаната работа. Верно, че има някои спорни въпроси, като връзките с националните парламенти, проблемите свързани с субсидиарността, както и някои области на съвместно взимане на решения, включително и в областта на бюджета. Е, ние обаче подкрепяме така решенията по всички тези въпроси. Бих искал да да подчертая това, че, ни, че правата не трябва обаче е, да. Е, с правата не трябва да се злоупотребява. Видяхме по време на ратификацията на договора от Лисабон, че един единствен човек е, има, имаше възможност да спъне цялата система и да забави целият процес. Е, така че е, това трябва да се избегне в нашата работа и за това още веднъж искам да благодаря и на докладчика, и на господин Корбен за свършената работа. Благодаря ви много. Сега давам думата на господин Рамон Харагуй Атондо от е, представител на социалистите и демократи. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа, че за групата на европейските социалисти е повод за гордост да, това, възможността да работи с господин Корбет и господин Мартин. Искам да ги поздравя. Надявам се, че целият парламент ще се присъедини към мен. Освен това бих искал да кажа, че е, това е, което правим изключително важно, има голямо политическо значение, защото на 1 декември регламента ще влезе в сила едновременно с е, договор от Лисабон. Ние по този начин ще покажем, че парламента се подготвя е, за прилагане на новия договор и приема нови инструменти. Разбира се, ще са необходими редица реформи. Смятам, че е необходимо да направим една равносметка. Съгласни сме с доклада, но по отношение на реформите и висящите изменения искам да кажа две важни съображения. Първо, ако в рамките на председателския съвет се получи някакво объркване по, отношението, по отношение на видовите изменения, които могат да бъдат приети или не, и по факта дали те стрикто сенс от проистичат от договор от Лисабон, бих казал, че ние се надяваме, че именно председателя на Европейския парламент ще прецени и ще реши дали можем или не да прилагаме някои реформи. И това решение ще е негово. Смятам, че е, реформирането на регламента за такова важно събитие трябва да стане единодушно. Затова е много важно да се споразумеем преди гласуването в четвъртък по измененията, за да има консенсус на целия парламент. Благодаря. Искам да ви информирам за нещо важно. А, както беше казано на представителите на политическите групи. Ще ви кажа какви са техническите условия за гласуването по този доклад. Ще ви информирам за, както ви казвам на английски, за резултатите от председателския съвет, председателите на политическите групи. Колегата Андрю Дъв от групата на АЛДЕ. Uh, Господин председател, Групата АЛДЕ с удоволствие приема предложенията и доклада на господин Корбет Мартин. Този доклад извежда парламента на много добър път по който той ще може да поеме своите отговорности след влизането в сила на Лисабонския договор. Много е важно парламента да бъде подготвен за това да стане един общо работещ парламент, Тоест да можем да решаваме въпроси по целия спектър на политиката ефективно и бързо. Имам един коментар за нашите отношения с националните парламенти. Договора предполага да има по-добро сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. казва нищо относно конкретната форма, под която да се провежда едно подобно сътрудничество. Ние трябва да бъдем готови да се консултираме с националните парламенти относно техния подход към договора. Дори още преди да сме формулирали подробни е, правила за, тази, е, за това сътрудничество от, от наша страна. Е, в рамките на Комисията за сътрудничество с националните парламенти, така наречения Козак, показа, че има много голями разногласие и голям разнобой в националните парламенти относно въпроса за субсидиарността. Надявам се, че Европейския съюз е наясно с този момент и за това считам, че не трябва да да формализираме конкретните методи на сътрудничество и нашата реакция на това как действа механизма на субсидарността. Та, с изключение на тези предложения, групата АЛДЕ напълно подкрепя предложенията, изложени в доклада. Благодаря. Благодаря, колега. Сега от името на зелените господин Гералд Хефнер. Минута и половина. Благодаря ви. Колеги, Този парламент действа, действа бързо, поема своята отговорност. Това трябва да бъде подчертано. Бяха необходими 7 години, за да може най-после Лесабонския договор да влезе в сила. При нас адаптацията ще стане само за няколко седмици, защото ние много отдавна се подготвяме за това. Така че още веднага след влизането в сила на договора, нашия регламент ще бъде готов. Разбира се, всеки правилник за вътрешната дейност трябва да се приема с широко единодушие и за това ние сме преразгледали не само членовете, които са пряко свързани с договор от Лисабон, може би всички останали членове трябва да бъдат преразгледани а, спокойно, разбира се, най-напред най-спешните. Важното е че ние направихме всичко възможно да направим всички необходими промени, за да може регламента да се приспособи към новия договор, да се засили сътрудничеството с националните парламенти. В някои области бихме искали да отидем по-далеч, както, например, нашето представителство в Комисия за сътрудничество с националните парламенти Козак. Това ще стане на един по-нататъчен етап. За сега се доволен от свършеното. Благодаря на докладчиците. Благодаря сега за две минути. Давам думата на Ешли Фокс, консерваторите. Господин председател, искам да кажа своята загреженост. От това, че ни давате възможност да коментираме измененията е, в блок за е, статута на депутатите. Вие предлагате да се прехвърли отговорността от бюрото, е, което е едно затворен орган, към парламент. Смятам, че нашите избиратели трябва да имат възможност да са наясно не само с това за какво отиват техните пари, но и какви пари получаваме ние. Много съжалявам, че мнението тук е обратното. А, също така, поради страховете, че могат да загубят е, гласове, вие прибягвате до една процедура, чисто процедурна, за да няма дебат. Това не е демократично. А именно още по-малко в момент, в който се говори, че Европейския парламент трябва да бъде по-прозрачен, по-близо до гражданите. Това е лицемерие. Ако Европейския съюз иска да бъде по-прозрачен, трябва да действа. Не само да изказва мнения. Просто не е приемливо да се отнасяме към избирателите си като към гъби. Да ги държим на тъмно, да ги турим И толкова. Мога да ви уверя, господин председател, че този проблем няма да изчезне и в един момент, рано или късно, ще ви се наложи да подложите въпроса на гласуване. Благодаря. Мисля, че има някакво недоразумение, колега. Всичко може да бъде дискутирано, нищо не е затворено. Ако искате да говорите в спостанните изказвания или в изказванията за една минута, моля, нищо не ви спира. Но просто ние, ние трябва да си спазваме процедурите. А, господин председател, може ли да ми кажете защо в комисията имаше вод анблок, а тук в пленарна зала не давате решение, разрешение за това? Ако искате да го дискутираме, изчакайте ме след заседанието, ще ви обясня. Не искам да спирам сега целия дебат е, за тази тема. Сега колегата Ханс Питер Мартин, моля, една минута. Демокрацията се нуждае от революция. Но все пак какво правим ние тук? За хора, които споделят европейските идеали, но не искат да се впишат към една или друга група, вие затруднявате работата. Позвам се на член 82, точка 1. Там а, съгласно този текст, групите могат да посочат координатор. Но не записаните в дадена група могат ли да направят същото. Аз изпратих, изпратих едно писмо, господин председател, прочетете го или го препрочетете и не забравяйте, че е, превръщате този парламент в второкласен форум. Ние, които не сме към никоя политическа група, нямаме е, възможност да получаваме на време необходимата информация и да участваме активно в вземането на решенията. За това трябва да се промени регламента. Искам да е, разбера защо господин Корбет е направил подобно нещо. То е тук е, като надзорни, как е възможно да се допуска да създаваме един парламент от втора класа. Благодаря, колега. Както знаете, тук в момента дискутираме и е, моля ви, е, ще, ще проверим това. Вие много добре знаете, че групата на независимите не е представила кандидат. Нямате кандидат, нищо повече от това. Ще разследваме про- проблема. Моля ви, е, искам да поясня нещо важно. Председателски съвет на политическите групи Председателския съвет реши, е, че няма да гласуваме в сряда. Те справят по доклада на господин Мартин. Няма да, няма, няма да гласуваме точките, които не са свързани с Лисабонския договор, тъй като те изискват по-задълбочен дебат, по-разширен дебат. И ще в среда ще разглеждаме само онези точки, които са свързани с Лисабонския договор. Това е решението на председателския съвет и това решение трябва да се е, включи. Така че това е информацията, която мога да ви дам. Сега сминаваме към следващите изказващи. господин председател. Разбирам решението, но същевременно не искам нещата да се, да се отлагат. Може ли утре да изпратите на всички онези изменения, които се смятат, че не са свързани с Лисабонския договор и тези, които са, за да сме наясно какво ще гласуваме точно в среда. Да, да, разбира се, точно това смятах и да направя. И ще, ще го направя. Бих искал също така да се из... изслушаме и господин Касини и другите. Ще, ще ви, ще ви пред, представя и, и списъка. Е, исках да го направя преди това, но не, просто вас ви нямаше. Става дума просто за, за чисто технически аспект на нещата. Господин председател, аз споделям загрижеността на докладчика за да бъдем наистина наясно и да няма недоразумения по време на гласуването, трябва да знаеме кои изменения е, няма да бъдат гласувани, но това трябва да го знаеме предварително. Така че ви моля още утре да не ги предоставите. Нашите служби е, подготвиха този списък. Аз го видях преди два часа. Той е съвсем е, е, току-що подготвен от службите списък и аз ще ви го изпратя. А сега давам думата на господин Къс. Президенте, <clears throat> на Разбира се, ще уважим вашето решения, господин председател, но мисля, че знам, че имаше резерви по някои изменения, които не се отнасяли към Лисабонския договор. Може да греша, но мисля, че Конституционната комисия вече е, е гласува е, е, тези изменения и някои парламентарни групи сега искат да променят нещата по собствена инициатива и в рамките на една по-широка реформа на регламента съгласно договора от Лесабен, тези групи се опитват да коригират някои аспекти, които не са пряко свързани и това не ми се вижда приемливо. Има изменения до е, тук измененията целят да е, адаптират регламента към духа на Лисабонския договор а, е, и сега в основата, повечето, които внасяме, държат прилагането на духа, не на, на буквата и за да може да се и, и, адаптират, и парламента да се адаптира като останалите институции. Ще приемем решението, но ми се струва, че трябва да отчетете и тези съображения. Благодаря. Пану коледже, е, тераз пан... Е... Сега господин Шандор Табайди. Dziękuję bardzo. Елнекур, а мощ most kialakult vita is pontos... Този дебат отразява факта, че в Европейския съюз и в Европейския парламент в момента се наблюдава една, един процес на реформи, който е толкова значим, че не може да бъде покрит от един единствен доклад. Искам да поздравя господин Мартин, господин Корбет и всички, които участваха в дебата. Естествено, остават още много въпроси, които трябва да бъдат изяснени в бъдещето, дори и от правна гледна точка. Да ви дам един пример. Е, много се радвам, че тук ясно се коментира, че хартата за основните права трябва да бъде подкрепена. Но знаете, че има и страни, които искаха е, дерогации по този въпрос знаете, че има доста въпроси, които ще бъдат дискутирани, примерно правата за езиците и така нататък. Така че ние все още имаме а, задачата да посочим ясно, че хартата на човешките права трябва да бъде спазвана, но трябва ясно да кажем, кои са правата на Европейския съюз да заема позиция. Например, знаете, че имаше проблем в Словакия с езиците. Е, трябва да направим така, че да не чуваме повече, че това не е проблем на Европейския съюз, да речем. Благодаря, госпожа Табачи. Аз оставам при вас като демократ, който е избран е, като всички нас тук в парламента по метода на демокрацията. Имам от, идвам от регион в Обединеното кралство, което страда немалко от е, опитите да се наруши демокрацията. И в момента и тук в е, Европейския парламент като демократично избран депутат откривам, че съм изключена от е, срещите на координаторите. Нямам глас в председателския съвет. А тези неща трябва да се коментират. Много се радвам, че се опитвате да решавате тези проблеми, но Настоявам, господин председател, съответните проблеми да бъдат решени много бързо, защото демократичният мандат на парламента трябва да бъде уважаван. Освен това, срещнете се с всички депутати, които са необвързани, но са демократи в този парламент, за да, изчу... да изслушате и техните мнения. Благодаря. Сега господин Елмар Брок, моля. Господин председател, колеги, поздравявам ви, господин Мартин, за работата по доклада и всички въпроси, които сте успели да уредите. Стигнахме до споразумение, но въпреки това трябва да кажем, че Европейският парламент се превръща в един реално действащ истински първа, парламент с реални правомощия съгласно договор от Лисабон. Кой играе роля в този парламент? Комисиите, депутатите и групите. И е, а, решенията се взимат от председателския съвет. Какво означава това, че комисиите няма да поемат своята отговорност сътрудничеството с националните парламенти. Струва ми се, че тук има известна бюрокрация. Председателите на комисии Всъщност, заместни председателите на комисии могат да, да участват в съвещание с националните парламенти. И не службите и администрацията трябва да решават дали някои решения са погрешни или не. Колегите трябва да имат последната дума. може, как, какво излиза, че депутатите могат да вземат решения, които ще нарушат нечи интереси? Аз не мисля, че парламента ще ограничи е, правата на депутатите. Роберто Гуалтиери. Минута и 30. Благодаря, господин председател. С е, е, одобряването на доклада Мартин, Европейския парламент се адаптира към договора на, от Лисабон и го прави с един точен и прецизен текст, който отчита всички нови моменти, включени в договора от Лисабон, отчита общото институционално равновесие в Европейския съюз, баланс и така нататък. Трябва да се предвидят и процедури за преразглеждане на договор, както и, и и особено разпоредбите за ролята на а, националните парламенти. Тук Европейския парламент може да използва това сътрудничество, има права да го използва за още по-голямо легитимиране на демокрацията. Приветствам решението на парламента да елиминира тези изменения, които не са пряко свързани с целта на този доклад, а именно адаптирането към договор от Лисабон, защото по-пълното преразглеждане на нашия регламент трябва да, да изисква повече време, повече, по-подробно разглеждане. И трябва да уважим и работата на Конституционалната комисия, която има важни предложения, но които могат да се направят на един по-късен е, етап. Но не го разбрах. Благодаря, благодаря ви, господин Пауло Ран. Минута 30. Минута и 30. Президент. Благодаря ви, господин председател. Бих искал в началото да поздравя господин Мартин и господин Корбет за доклада. Като член на НП аз имам своя собствена позиция и бих искал да спомена някои проблеми, които според мене са а, от Разбира се, от Лисабонския договор се изменя съотношението на силите и връзките с националните е, парламенти, но, не, но нека да няма дублиране на демокрацията, а да има е, укрепване, задълбочаване на демокрацията. От една страна Европейския парламент има по-широк по-широка база за контрол и същевременно има възможност да има по-широко сътрудничество с националните парламенти. Така че аз съм съгласен с направените предложения. Не съм съгласен с колегите, които смятат, че трябва да отложиме въвеждането на нов инструментариум с за сътрудничество с националните парламенти. Съгласен съм с казането от господин Сойер и господин Брод по повод на Козакка и е, съм съгласен с това, че решенията трябва да се вземат от депутатите, а не от администрацията. Марио Мауро. Благодаря ви, господин председател. В свидетели сме на едно много дълбока реформа на нашите институции. Трябва много бързо да се въоръжим с, с законодателни инструменти, които ни, да ни позволят да е, използваме и прилагаме правомощията си, правомощията, които ни е, гарантира Лисабонския договор. Това зависи бъдещето на нашите институции. Същевременно трябва да се консолидира федералния аспект, както и субсидиарността от друга страна. Този, този баланс е много важен за бъдещето на Европейския съюз. Защото до сега като че ли не, дори не обърнахме достатъчно внимание на граждани, на граждани, на който е и начало, и край, и цел на, на е, създаването на институциите. Така че вместо е, граждани на семейството е, да бъдат в центъра на вниманието, някои държави членки просто е, така направляваха интересите по посока на своите институции и администрации. Затова Лисабонския договор придобива е, едно още по-голямо значение. Трябва да разполагаме с е, необходими инструментариум за контрол относно е, прилагането и е, защитата на е, принципа за субсидиарност, в който основното е гражданин. Господин Девико. Благодаря. Искам да се върна на въпроса за това доколко са приемливи измененията. Е, разбира се, и вие можете да решите как да процедирате, но нека да се слушаме в е, мъдрите слова на господин Казизи. Касини, да не оставяме Лисабонския договор да е, се решава от администрацията. Парламента е отговорен е, за изпълнението на Лисабонския договор и затова, господин председател, ви е, призовавам да използвате своите правомощия с предпазливост и разумно. Благодаря. Сега давам думата отново на докладчика, господин Дейвин Мартин. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Искам да подема темата, спомната от господин Мендес Девиго. Господин Каси действително много мъдро е, коментира, че има изменения, които нямат нищо общо с договора от Лисабон. И доколкото аз мога да се съглася с някой от тях, има много други, с които трябва да дискутираме, така че може би е време да направим отделен дебат. А, нека да бъдем напълно наясни. Никой не възпрепятства депутатите да направят предложения относно и правомощията на бюрото и така нататък. Аз лично не съм съгласен за едно от тези предложения, но никой не е възпрепятстван да ги прави. А има други изменения, които се отнася до ролята на националните парламенти, например. Те са директно свързани с е, Лисабон, по-скоро е, с прилагането на духа на Лисабонския договор, нашите взаимоотношения с е, националните парламенти се променят. Затова е, се надявам, че вие достатъчно разумно ще разграничите едните изменения от другите и ще даде възможност да се гласува отделно и да има дебат. Благодаря много, колега. Тук ще приключим с дебата, дами и господа. И ще закрием и заседанието днес с това. Като ви напомням, че гласуването на доклада на господин Мартин е в петък, а заседанието ни продължава утре в 9 до 1 и от 3 след обед до 12 през нощта. Имате е, дневния ред и в документа, и на интернет. С това закривам заседанието. Благодаря ви.